Okay. I will speak in Spanish, please. Ще говоря на испански. Използвайте слушалките си, моля. Bueno, empezamos la, la sesión con la presentación del informe anual. Да започваме с днешното заседание. Представянето на годишния доклад представяне на годишния доклад на Европейския фонд за демокрация. Ежи Поменовски, изпълнителен директор на ФД е наш гост. Днес от юли 2013 година работи вашата, вашият фонд. През последните години сте работили много активно. Успяли сте да изпълните много дейности. Вашата фундация се превърна в моста ни признат инструмент за подкрепа на демокрацията. Основно предимство на фонда е неговата гъвкавост. Вие можете да предоставите средства в рамките на броени дни. Това е особено важно, особено в а, трудни ситуации, където одобрението на средства би представлявало проблем за европейския бюджет. Около 380 инициативи бяха финансирани отвъд държавите съседни на Европейския съюз до съседите на съседите в Централна Азия, Русия, Сахел и държавите от Персийския залив. В края на 2017 година се взе решение дейността на фундацията да бъде разширена и върху Западните Балкани. Господин Поминовски има думата сега. Много благодаря за възможността да направя това представяне пред вас на Европейския фонд за демокрация. Много е важно да има такава възможност за представяне на годишната дейност на нашия фонд. Много е важно също така да се уверя в одобрението на членове на вашата комисия по време на предишни представяния. Нашата връзка и връзката на нашата фундация с новите държави членки е подчертана и от присъствието на член на а, ново приятите държави, а, членки на Европейския съюз в управителния съвет на нашата фундация. А, на всеки 6 месеца ние а, даваме отчет за финансираните от нас а, инициативи. 2017 година беше неспокойна за демокрацията Имаше много общества, изправени пред конфликти, имаше а, много отрицателни наративи в а, европейското съседство е съсредоточена основната част от подкрепата на нашия фонд. Значението на нашата подкрепа се увеличава, въпреки проблемите в е, съседните ни държави, ще представя с гордост нашия годишен е, отчет е, в подкрепа на всички личности организации, подкрепящи демокрацията. Той съществува както в електронен, така и в печатен вид. Както заглавието на нашия доклад а, гласи, ние подкрепяме хората, борещи се за демокрацията. Подкрепяме стотици лица и организации. Много от тях поемат огромен риск в защита на демокрацията. 2017 година беше още една година на консолидиране на нашите решения. Тя беше четвъртата година от началото на работата на нашия фонд, както споменах. Започнахме работа през 2013 година. Решението за създаване на нашия фонд беше взето през 2011 година. От тогава насам ние се наложихме като организация, която а, защитава надежно демокрацията. А, през последната година имаме повече от 160 подкрепени инициативи в повече от 20 държави. Продължаваме да подкрепяме най-важните действащи лица на цената на защитата на демокрацията. За нас е много важно да се разбере, че финансирането не е най-важната част от нашата работа, защото има други инструменти на европейско ниво, които подкрепят подобни инициативи. Важно е да се разбере, че ние запълваме празнотите в финансирането и влизаме на места, където няма възможност за друго финансиране. Ние разширихме нашата дейност, взехме решение да действаме и на Западните Балкани. Искаме да работим в три посоки гражданско общество, независими медии и подкрепа за младежките активисти. Ние ще се съсредоточим в предоставането на добавена стойност за други програми, подкрепящи демокрацията, свързани с процеса на присъединяване на балканските държави. През последните три месеца имах възможност да посетя три, четири столици на държави от Западните Балкани. И имаме много положителни отзиви от нашите бъдещи бенефициенти. Все повече активисти разбират как работи нашия фонд и по какъв начин могат да се възползват от финансиране. Така че заявките за финансиране, които получаваме, са доста по-фокусирани и а, шансовете им да получат финансиране са по-големи. Увеличава се и подкрепата за а, столици на а, определени държави. Също така имаме възможност да работим по различен начин. А, 23 държави членки са внесли средства в, нашата, в нашия фонд, както и Канада. По този начин а, имаме институционална стабилност и можем да предоставяме подкрепа. Въпреки това е важно да имаме дългосрочна сигурност, за да можем да подкрепяме демократичните процеси и в по-дългосрочен план. Важно е да предадете тази информация на вземащите решения във вашите столици. Работим в различни, в различна среда, от преходна, преходна среда, рестриктивна среда, репресивна и враждебна среда реагираме на всяка ситуация а, индивидуално. Ние работим в Близкия изток, а, Северна Африка, а, до страните от а, източното партньорство. Подхождаме гъвкаво, напасваме се към а, реалността по места. Подкрепяме идеи, ориентирани към а, основополагащи промени. Нашият а, капацитет а, за работа в враждебна и променяща се среда е наша основна характеристика. когато говорихме за различни а, случаи, имахме един случай, когато реагирахме за дни, а, но обичайният срок за реакция е 2-3 седмици т.е. от подаването на вашето заявление обикновено минават 12-13 седмици, докато получите финансиране. Опитваме се да изградим капацитет у гражданите и да укрепим независимите гласове. Гражданите имат възможност да разказват историите си от първо лице. Ние поддържаме този личен подход към хората, защото той отразява естеството на тяхната борба и усилията, които съществуват на място. Постигаме го с а, комбинация от малка помощ от наша страна и силната воля на хората по места. Въпреки, че реалността се различава навсякъде, всички активисти и организации а, са на едно мнение, че демократичните структури осигуряват а, просперитета на обществото. А, борбата с корупцията, с корупцията за свобода на словото са сред основните действия. Често пъти е, активистите са обект на очерняне е, и кампании през тях. Това е случаят, например, с е, Дмитрий Булак. Неговата организация била обвинена в злоупотреба с средства. През август 2017 година Булак е бил нападнат и пребит по път към работа. Нападателите не са открити. А, тези активисти, а, които се застъпват за демократията, рискуват а, живота си а, и а, в техните държави властва страхът. В а, Египет а, активисти, които подпомагаме, бяха обвинени и въпреки, че не, не е завярване, адвокатът на обвинения активист ще беше арестуван. Но Насилието не отказва активистите да действат. В Азербайджан, например, активистите имат много малко свобода. Въпреки това, ние подкрепяме продемократичните групи, за да могат да продължат дейността си в рестриктивната среда в а, зони на конфликти се стараем а, да не се пренебрегват а, нуждите на гражданите и на населението. Подпомагаме действащите лица на местно ниво да останат, да запазят влиянието си и за в бъдеще и да се застъпват за демокрацията и върховенството на закона. Ние подкрепяме сирийски инициативи за образование и за центрове за срещи в Ливан и в други държави. Посетих Ливан, там се срещнах с получатели на безвъзмезни средства, представители на независими медийни платформи, обучаващи образователни организации. Например, посетихме Севен град Триполи. Там Пристигането на сирийски бежанци е влушило ситуацията и има а, организация на бежанци, която предлага на младите бежанци политическо-културна програма. Другата цел на организацията е да се изграждат лидери сред общността на сирийските беженци в Ливан, за да могат един ден те да се върнат в умилотворена Сирия. Всички партньори, с които се срещнахме, бяха много загрижени от натиска върху сирийските активисти, така че те се нуждаят от подкрепа повече от когато и да било. Нашият фонд предоставя и подкрепа за независими медии. В нашия доклад се изборяват някои случаи на подкрепа в държави от източното партньорство, Русия, Близкия изток, свободата на медиите е, е голям проблем и една трета от нашите ресурси а, е, отиват за подобни инициативи. А, ние се намесваме там, където няма други а, е, донори. Подкрепяме независимите медии а, по места. Опитваме се да противодействаме на руската дезинформация в а, а, рускоязичното медийно пространство. А, горд съм, а, че преди две седмици а, създадохме фонд за творческите а, е, индустрии, които подкрепят независими медийни инициативи. Този фонд се финансира от множество донори той трябва да внесе плурализъм и баланс в медийното пространство на рускоговорящите държави. В доклада ни от 2015 година се препоръчваше продължаването на инициативи, които да противодействат на руската дезинформация. Като цяло сме изправени в момента пред огромни опасности, най-големите след края на Втората световна война. Кремъл води война в медиите срещу демокрациите и пропагандира собствените репресивни правила в държавата. Трябва да сме наясно, че не са възможни бързи промени, но въпреки това се стремим да променим пейзажа, работейки с активисти, които подчертават предимствата на демокрацията и се стремят към промяна на техните общества в посока демократизиране. Продължаваме да сме убедени, че трябва да показваме и да предоставяме солидарност на хората, които се борят за демокрацията. Можете да прочетете повече в нашия годишен доклад. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение, за да отговоря на въпроси, ако имате такива. Много благодаря. Преминаваме към а, а, изказванията. Господин Тип, моля. Много благодаря, господин председател господин изпълнителен директор. Много благодаря за вашето изложение. В рамките на вашия годишен доклад, годишния доклад на Европейския фонд за демокрация, от създаването на този фонд са изминали 5 години и 7 години от момента, в който този фонд беше иницииран. Европейският фонд за демокрация е набрал скорост и е, работи с пълна сила. За мен е важно едно. Полската инициатива беше подета от е, множество държави, 23 държави, членки на Европейския съюз и Канада внасят средства в този фонд. Това е голямо постижение. Освен това, има баланс при финансирането на различни инициативи, както в а, източна Европа, така и в Средиземноморския регион. Инициативите, които споменахте, говорят за баланс в дейността на фонда. Искам да ви благодаря за вашия доклад. Смятам, че е, Европейският фонд за демокрация е много гъвкав и бърз инструмент, както за подкрепа на правозащитници в различни държави, така и за организации. Това е характеристика, която отличава вашия фонд от другите инструменти на разположение на Европейския съюз. Този фонд е насочен преди всичко към гражданското общество, а то отговаря за формирането на общественото мнение, респективно може да упражни голямо влияние върху това. Много се радваме, че вашата работа е толкова успешна. Удовлетворен съм също от разширяването на вашето поле на дейност върху Западните Балкани. Това е важно за процеса на асоцииране на тези държави и с оглед на перспективата за приемане на държавите от Западните Балкани в Европейския съюз. В а, държавите в а, предприсъединителна фаза има много въпроси, които търсят своя отговор. Гражданите а, трябва да са наясно с много неща, както в процеса на присъединяване, така и а, за перспективата си след това. Искам да ви благодаря, че възнамерявате да работите в тази посока. Искам да ви попитам какви са, какъв е финансовият принос на държавите, които участват в а, Фонда за демокрация? И каква е а, съдържателната помощ а, под формата на експерти, например, а, Господин Остравичо си има думата сега. Госпожа Фотига преди това получава думата. Извинявам се, казва председателят. Госпожа Фотига, уважаеми господин директор, благодаря ви за представенето на вашия годишен доклад. Това представене става годишно пред нашата комисия. От своята ежедневна работа в Европейският парламент мога да кажа, че а, имам голяма полза от а, консултациите с а, експерти и съм а, много благодарна на тази възможност да се възползвам от а, опита на колеги. Възползвах се от тази възможност при а, подготовката на моя доклад за стратегическата комуникация на Европейския съюз и неговите държави членки. Комплименти за способността на вашата организация да действа в много бързо променяща се среда. Разбира се, част от Вашата дейност включва промяна и включването на нови дейности. Започвате да работите на Западните Балкани. Всички ние подкрепяме тази промяна. вие също така умеете да наблюдавате бързите промени и да намирате нови пътища и методи, по които да действате. За мен беше интересно да науча за платформата за споделяне на съдържание с материали от различни независими медии. Мисля, че тази е, идея може да бъде полезна и да се използва и е, в е, други сфери на нашата дейност, като например по отношение на Startup.com. Моят въпрос е за финансовата стабилност след Брексит. Какъв е Какви са вашите възгледи по този въпрос? Бихте ли казали няколко думи за евентуалното бъдещо развитие в финансово отношение? Бихте ли казали малко повече за плановете да се разширяват рускоязичните медии? и а, какъв би бил ефектът от а, подобно решение. Господин Остравидис. Много благодаря, че отложихте моето изказване. А, искам да поздравя а, господин Помяновски и а, също така господин а, Елмар а, Брок тъй като господин Барок е председател на управителния съвет на Европейския фонд за демокрация. Действително няма липса на търсене на това, което вие предлагате. А, има държави, които не са на външните места по отношение на правата на човека, а, демокрация, свобода на медиите. Смятам, че е правилно да се подкрепят а, положително, положителни процеси в а, тези държави, които да са насочени към демократизиране. Вашето предимство са гъвкавостта, бързата реакция. По този начин вие можете да подкрепите активисти, неправителствени организации и институции, които очакват точно това. Ако продължите да работите по същия начин, съм сигурен, че резултатите в бъдещите, в едните години ще бъдат още по-добри. Вие казахте, че искате да разпространявате личните истории на активисти. Аз смятам, че е важно да се видят тези отделни истории и да бъдат те по-известни. Може да има сред тези активисти и бъдещи лауреати на наградата Сахаров могат те да постигнат със своите усилия много положителни резултати в близко бъдеще. Започвате да работите на Западните Балкани. Това е нужно. Късмет. Искате да работите и в Турция. Можете ли да кажете няколко думи повече за това? Ние в нашата комисия обсъждаме положението в а, Турция и осветляваме различни негови аспекти. Можете ли да кажете нещо за вашата дейност а, в а, Турция? В момента работите в 20 държави. Искате ли да разширите а, броя държави, с които работите? А, и успех а, на бъдещата ви дейност? Господин а, Меселик. welcome uh, to the committee by, uh, by me as well. Благодаря. Добре дошъл на господин Поменовски е, и от мое име. Нека да започна с едно очевидно твърдение. Е, вие самия, вашия фонд е, и неговата дейност са достатъчно обосновани, тъй като виждате, че гражданското общество се свива все повече и повече, притискат го. Имаме нужда от организации като вашата. Това е лоша новина до известна степен, но от друга страна добре е, че ви има с вашите усилия. Има гъвкаво финансиране, е, то е планирано в, краткосрочно, е, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Това финансиране е изключително важно, особено в дългосрочен план, тъй като трябва да може да, да планирате. Първо по отношение на разширяването към Западните Балкани. парламентът е почти единодушно сметна, че това е нещо необходимо и трябва да се направи. От друга страна обаче, много е важно да се предвидят достатъчно средства за вашата организация, за да може тя да изпълнява своите задачи. Така стигам до нещо, което е наполовина коментар, наполовина въпрос. Какъв е коментара? Съжаляваме, че има важни държави членки, които не допринасят финансово за работата на вашия фонд. Освен това, съжалявам, че тук няма колеги от тези държави. Ще ги спомена Франция, Италия и Португалия. Те можеха да ни кажат малко повече защо техните правителства не желаят да подкрепят ЕФД. Защото аз съм от източната част на Европейския съюз и подчертавам, че ако искаме да има поне някакво равновесие между Запада и Изтока, що се отнася до приноса им към работа на ЕФД, то трябва да се засили малко повече участието на тези, които проявяват най-голям интерес. Съответно, ако имате някаква информация за участието на тези държави, предоставете ни я, иначе аз бих чул какво биха казали колегите от тези държави, за които говоря. На следващо място няколко думи за разширяването на приложеното поле, що се отнася до медиите и проекти насочени срещу корупцията. Ние смятаме, че точно този вид дейност би помогнала много, особено когато имаме репресивни режими, тъй като почти една трета от безвъзмезната помощ отива за репресивни е, режими, за, за хора, които живеят в ситуацията на репресивния режим. Тази помощ наистина е много полезна за обществата в тези държави и благодарение на нея бихме могли да се стремим към изграждането на едно силно гражданско общество, което да е политически мотивирано. По всички други въпроси можем да говорим отделно, естествено. Искам да подчертая в заключение, че вашата дейност е изключително важна и е много важно, че сте тук. Благодаря, господин Вента. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на е, господин Поминовски. Вие работите за демократизацията на Европейския съюз, за източното, за южното партньорство. Свързвате се с, с хора на най-низко ниво, финансирате групи, които обикновено не биха получили финансиране по европейски програми. Вие самия казахте, че миналата година беше изпълнена с предизвикателства за демокрацията. 2018 едва ли ще е по-различна Надявам се, че ЕФД ще продължи да подкрепя демократичните ценности чрез помощ към партньорите на място и че ще се стремите да решите проблемите. Въпросът ми е свързан с устойчивостта и това доколко местните проекти се приемат на местна почва. Подкрепата за демокрацията трябва да е дългосрочна. Може ли да ни дадете информация за това дали има инициативи, които са станали самоустойчиви по своя характер, след като са получили определено финансиране, или има инициативи, или голяма част от инициативите все още продължават да зависят от външна помощ. Госпожа Хармс, благодаря за това, че сте тук. И аз ценя високо дейността на вашия фонд. Мисля, че създаването му е едно от най-добрите решения, които сме вземали. Тук трябва да благодарим на господин Бузек и на други колеги. Подели тази инициатива. Искам да се възползвам от възможността и да задам един въпрос, нещо по което работя постоянно. Въпросът ми е в контекста на това как Европейския съюз да се справи с руската пропаганда и всичко свързано с нея. Ние сме съгласни с това, което каза Ана Фотига. Преди време стана ясно, че трябва да има независими медии и независима журналистика – беше подчертано, че това е дейност, която трябва да се подкрепя. В нашите страни партньорки, в Източна Европа, страните от партньорството Евронест, има голям натиск върху журналисти. Всъщност, много журналисти са на ръба на оцеляването. И ние чуваме за това, когато се срещаме с тях. Те в тези срещи подправят молба за подкрепа от името на Европейския съюз. Те искат да станат самостоятелни, когато работят по своите проекти. Моят опит обаче показва, че е много малко вероятно това да се случи. И ето защо искам да разбера какво смятате вие. Нека да повторя още веднъж. Как да се отговори на пропагандата? Най-доброто, което мога да кажа е, че трябва да се оказва подкрепа на качествената журналистика, на независимата журналистика и на е, информацията, която отговаря на действителността. И сега към края на изказванията господин Брок. Благодаря, господин председател. Ще направя няколко кратки забележки. Трябва да сме наясно, че този фонд съществува едва от няколко години и все още е в процес на изграждане. На това място искам да подчертая, че те са свършили изключително важна работа в тежки условия. Нашата идея беше да подпомогнем развитието на места, където официално не може да се направи много. Сметнахме, че а, един подобен фонд а, ще има достъп а, и до а, теми, които не могат да бъдат достигнати по друг начин. И за това а, не е задача на фонда да се намесва в политически дебати, а да подпомага групи, които работят и живеят при тежки условия в държави, които почти няма демокрация и върховенство на закона. За това трябва да внимаваме да не се набъркаме в политически взаимоотношения и връзки на Западните Балкани, за да не изложим нашата дейност на опасност. За това поддържам мнението на господин Месковец че действаме балансирано. И това е важно. В фонда постъпват годишно средства от държавите членки, от европейските фондове и от трети държави. Тези средства обаче трябва да се набират ежегодно и трябва да сме сигурни, че ще има справедливост в размера на вноските. южноевропейските държави плащат доста по-малко, отколкото другите държави членки, въпреки че сред тях има държави, които са представени в управителния съвет на фундацията. Така че и ние можем да се ангажираме и да апелирам към съответните ни правителства да се ангажират повече за този фонд, когато наблюдаваме събитията в Средиземноморския регион, би трябвало да усилим нашите действия там и да обърнем повече внимание на южните държави, да, за, да, за да подкрепим усилията за демократизация и гражданско общество в съседните ни страни. Благодаря ви. Сега имате възможност, господин Поменовски, да отговорите на въпросите и коментарите. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които решиха да участват в дебата. В началото нека да кажа, че сме много доволни от похвалите, от високата оценка за нашата работа и ценим вашата подкрепа. Всички въпроси са изключително уместни и ние работим по тези въпроси всеки ден. Ще отговоря по реда на постъпване на въпросите, за да е по-лесно. В отговор на господин Гжип относно набирането на средства и подкрепата от държавите членки. Всъщност тези въпроси бяха повдигнати и след изказването на господин Гжип. Ще говоря по-конкретно малко по-късно. По отношение на средствата е, нашия бюджет е, не се е, подхранва само от средства от държавите членки. Дания, например, ни изпрати един консултант. Това е единственото командировано лице по настоящем. Всъщност всеки ден обаче много ни помагат посолствата на държавите членки. В тези държави, в които пътуваме, в които имаме командировки. Първата точка за контакт, която имаме винаги е делегацията на ЕС. Тя ни оказва ценна помощ. Същото мога да кажа за държави членки като Германия, Норвегия, Швеция, Франция. Когато имаме някаква нужда, често тези държави или пък посолствата реагират чрез предоставяне на информация, транспорт и по много други начини. Ето защо тази подкрепа е изключително ценна и ние усещаме, че има подкрепа. Освен това, всеки път, когато има предизвикателство, свързано с сигурността, с гаранциите, ние искаме да ни се окаже помощ под формата на дипломатически натиск. Е, в миналото сме получавали сигнали, че този тип е, натиск работи, така че това е много важна форма на подкрепа. Точно както и при всички останали организации, при нас положението с финансирането не винаги е съвсем задоволително. Вноските в този фонд, както спомена господин Брок и не само той, са не съвсем балансирани. Що се отнася до това, кой ги прави? Дисбаланс е уста север-юг в Европа. Съответно, всяка помощ която може да ни окажете чрез контактите ви с националните парламенти, чрез контактите с власт имащите. Всяка една помощ изобщо е високо ценена. Финансирането е гаранцията, че в дългосрочен план ще можем да планираме своите стратегии, ще можем да оказваме подкрепа не само в рамките на идните една-две години. Това е изключително важно за бъдещата работа на фонда. След Брексит, какво ще се случи по настоящем? Стабилността на нашия фонд не е поставена под въпрос. Получаваме положителни сигнали е, не на последно място във връзка с е, помощта от страна на Европейската комисия за, за фонда. Е, след Брексит, естествено, положението ще е нелеко и аз се радвам, че сте готови да подкрепите нашето финансиране. Не на последно място финансирането на бюджета ни за оперативни цели. По отношение на Великобритания, един от въпросите в тази връзка беше зададен на среща на управителния съвет. Неотдавна Великобритания предостави 30 милиона за целите на нашата работа. Въпросът беше какво ще стане след Брексит. И чухме много ясен отговор. Напускането на Европейския съюз не означава, че се напуска европейския континент и фонда е европейски по своя характер, а не принадлежи на Европейския съюз. Ето защо ние се радваме, че британското правителство е готово да продължи с подкрепата за нашия фонд. Правителството на Великобритания много активно работи за подкрепата на независими медии и за ответна реакция на руската пропаганда в източното партньорство, страните от източното партньорство, но и не само. Вече казах, получаваме ценна подкрепа на годишна база. По отношение на ефикасността, госпожа Фотига попита какво правим по отношение на действията на медиите, които работят на руски язик. Не можем да докладваме за постигнати резултати толкова бързо. В крайна сметка само две години са изминали. Всички ние трябва да признаем, че не забелязахме някои процеси. Важни експерти ни казваха какво се случва още преди много време. Имам предвид, например, публикацията на Карнеги Москва през 2010 година. Мариан Липман представи един много добър анализ на това как бавно, но сигурно Путин установява контрол върху медиите не само в съседните на Русия държави, но и в самата Русия. По това време ние не обърнахме особено голямо внимание на тази информация. Тогава бях на различна позиция и ако бях на този си пост, може би щях да действам по по-различен начин. Много се забавихме, процесите са дългосрочни и ето защо трябва да се действа, да се предприемат необходимите стъпки. Имаме съзидателни хора сред нашите редици. има хора, които свидетелстват за успеха на нашата дейност. Има три инициативи, с които може да се похвалям. На първо място обмен, център за обмен на информация, свързана с новините на руски язик в Прага. Този център работи вече повече от две години. Целта е да се откликне на нуждите на съответната публика по един задоволителен начин Подготвят се документални предавания, шоута, детски програми. Бюджета естествено не е достатъчен, така че този фонд, който ние е, имаме, е, оказва подкрепа за подобни действия. Е, всички участници е, бенефициенти по този фонд е, забелязват, че тяхната аудитория расте. Благодаря на Петрас е, Аустравичус. Той каза, че има голям интерес. Всъщност всеки ден ставаме свидетели на това. Повече от хиляда 1000 кандидатури получаваме всяка година, разговаряме с нашите партньори, успяваме да финансираме 10% от кандидатурите. Нашата работа е много трудна. Много трудно се избира между кандидатури, които са изключително добри по своя характер, между различните нужди. По отношение на това доколко ни приемат на местна почва, един оперативен модел, който се основава само на търсенето, само на местни инициативи, които се случват така или иначе, независимо дали помагаме или не, това ни кара да сме убедени в правотата на, на, на идеята, че сме, че сме приети на местна почва. Ние подкрепяме все пак инициативи, които се вписват в местния контекст. Устойчивостта е голям е, проблем. Фонда е допълнителен по своя характер механизъм. Нашата подкрепа много трудно се повтаря. Само в изключителни случаи. Ние можем да помогнем на хората, които са получили вече финансова подкрепа с експертен опит. Може да им помогнем да кандидатстват за, за помощ. А, ние даваме бърза подкрепа, след като организацията веднъж е създадена обаче и може да действа сравнително самостоятелно, ние я оставяме да действа. Има много примери за това, че е, организации които са получавали подкрепа от наша страна, е, успяват да получат е, подкрепа от други места в Швеция и в други държави. Ние отбелязваме всеки един от е, тези случаи и ги считаме за голям успех. По отношение на Турция имаме конкретни планове, но не мога да бъда съвсем е, обстоятелствен точно по този въпрос, тъй като не е лесно да се работи в такава среда. Има информация за различните проекти, която може да намерите на веб страницата. Всъщност около 30% от проектите, които финансираме, не се виждат на нашата веб страница. 30% от проектите не присъстват е, и затова има сериозни причини Що се отнася до въпроса на Томаш, за ресурсите, за помощта, вече казах, липсва равновесие, географско равновесие полуста север-юг в Европейския съюз. Ние полагаме всички усилия. Чуваме обяснения, от рода на беженската криза е толкова тежка, че държавите не могат да е, дават подкрепа е, за този фонд. Е, всъщност е, от е, южните държави членки само Испания помага на фонда. Неодавна получихме и помощ от страна на Кипър. Тоест, на лице са първите стъпки, разчупването на леда, що се отнася до финансирането от южната част на Съюза. Стремим се към географски баланс, но за сега не е постигнат. По отношение на въпросите на господин Вента за устойчивостта и за приемането на местна почва, мисля, че вече отговорих. Госпожа Ребека Хармс, напълно сте права. В нашия фонд ние смятаме, че справянето с пропагандата е начина да се действа. Мисля, че в дългосрочен план трябва да се справим с токсичното влияние на медиите, финансирани от Кремъл. Как да стане това? Чрез насърчаване и изграждане на независими медии. Ние не се насочваме само срещу тези медии, финансирани от Кремъл. Има места, където не функционират независими медии, не функционират пазарни сили, които да позволят съществуването на такива медии. Подкрепата за подобни медии е изключително важна. Трябва да се разбере, че това е стратегия, която трябва да е дългосрочна. 10-15 години трябва да продължи тя не може да трае от днес за утре. На същото ставаме свидетели и на Западните Балкани. Много работа предстои за да защитим свободата на словото, свободата на средствата за масова информация. Налага се да направим много повече от това, на което е способен фонда. Фонда може да даде подкрепа за започването на някаква нова инициатива за новопоявяващо се предприятие, но толкова. Нищо повече от това. И накрая, благодаря на нашия председател на Елмар, за това, че ни поздрави за нашата пета годишнина. Ние полагаме всички усилия да направим нашата институция напълно оперативна. Това благодарение на твоето разумно председателство и на екипа, който ръководиш. Фонда трябва да продължи да работи за гарантиране на стабилност в дългосрочен план. Така ще приключа и благодаря за думата. Благодаря, господин Помяновски. Много се радвам, че в заключение мога да съобщя следното. Групата за подкрепа на демокрацията демокрация и за координиране на а, наблюдателните мисии за избори е организирано събитие за почитане на петата годишнина на фонда. То ще се проведе съвсем скоро. И така приключваме. Скоро ще преминем към размяната на мнения с заместник министър-председателя и министър на правосъдието на Черна гора Зоран Пажин. Dear colleagues, uh, we shall now resume the meeting of uh, AFED committee. Уважаеми колеги, подновяваме работата на комисията и моля нашите гости, които напускат залата, да спазят тишина. Сега по дневен ред следва размяна на мнение с господин Зоран Пажин, заместник министър-председател и министър на правосъдието на Черна гора. Любезно го приветствам. Добре дошъл също така и на него превъзходителство посланика Шаркич, както и на госпожа Весна Меденица, председател на Върховния съд на Черна гора. Е, господин министър, Западните Балкани е, е, и в частност Средна гора вървят към присъединяването си в качество на пълноправни членове на Европейския съюз. Вие вече постигнахте първата си стратегическа цел, като се присъединихте към НАТО. След приемането на стратегията за Западните Балкани, е, последвалите доклади за напредъка, срещата на най-високо равнище в София и заседанието на Европейския съвет през месец юни, е, тази година. Всички очи ще бъдат насочени към времевия хоризонт 2025 година. Е, и вашата страна определено е сред първенците в това своеобразно състезание. Процесът на присъединяване се основава на ценности и принципи, които са реч по дълбок ангажимент от е, простото правно задължение. Освен това, разширяването е двустранен процес е, който предполага изменения и в Европейския съюз, и в страната кандидатка. И е, е, най-сетне предстои мисия на Европейския парламент за предстоящите президентски избори. Нашият колега Кастадо ще е ръководител на делегацията. Моля ви сега, господин Пажин, да споделите своите мнения. Благодаря. Уважаеми годин, господин председател, госпожи и господа депутати, позволете ми първо да ви изкажа благодарността на правителството на Черна гора и личната си благодарност за предоставената ми възможност да се обърна към вас, да разговарям с членовете на Комисията по външните работи на Европейския парламент. За мен това е чест, а и отлична възможност да ви представя постигнатото от Черна гора, както и да проведем една откровена дискусия, която в заключение би ни помогнала да вървим напред по пътя си към Европейския съюз. Нашите приоритети са ясни, като външна политика, членство в НАТО, членство в Европейския съюз, поддържане на добросъседски отношения. Ние е, сме доказали до сега, че сме в състояние да се справим с всички предизвикателства по пътя към постигането на тези цели. Бих искал да припомня, че пътят ни към присъединяването ни към НАТО не бе гладък, не бе безпрепятствен, но разчитайки на своите сили и на подкрепата на своите партньори, ние преодоляхме сериозната съпротива, както и опитите нашата страна да бъде дестабилизирана. И такива опити бяха направени и на деня на, на президентските избори, по-настоящем се води съдебно производство. Що се отнася до перспективите ни за присъединяването към Европейския съюз, бих искал да изкажа високата си оценка за стратегията на Европейската комисия за Западните Балкани. Ние приветстваме тази стратегия като е, е, ясно послание, насърчаващо ни по пътя ни към членството. Е, приветствайки примерните дати и срокове, които са посочени в стратегията, ние все пак смятаме, че най-важният елемент е посланието, че политиката на разширяване на Съюза е жива. Приветстваме също така друго послание на стратегията, именно, че Европейският съюз все така ще бъде привързан към индивидуалното оценяване на всяка от страните кандидатки. Що се отнася до третия ни външно-политически приоритет, а именно поддържането на добросъседски отношения, Черна гора вече провежда политика достойна за държава членка, споделяща ценностите на Европейския съюз. Ние направихме постъпки пред съседната нам страна Косово в опит да постигнем окончателно съгласие по границата между двете държави. По подобен конструктивен начин се отнасяме и към другите си съседи. Като доказателство за привързаността ни към регионалното сътрудничество, мога да спомена една наша инициатива, а именно създаването на Международен институт за устойчиви технологии в Юго-Источна Европа. Целта на този проект е да бъде разпространени най-модерните терапевтични методи за лечение на раковите заболявания в тази част от Европа. Очакваме премиерите на участващите страни да подпишат меморандум за създаването на, на такъв институт на срещата на най-високо равнище в София през май тази година. Е, ние провеждаме политика за стабилизиране и растеж на нашата економика. Разбира се, през 2017 година Нашият брутен вътрешен продукт нарасна с над 4%. Целта ни е да намалим държавния дълг към 2020 година на равнище по 60% от БВП. Що се отнася до преговорите с Европейския съюз, е, ние отворихме до сега 30 глави, е, временно са затворени две и е, се ангажираме е, да работим за постигането на междинните показатели по 23 и 24 глава. Настоящата година е, е наистина решителна за по-нататъчния напредък. Както посочихме миналата година, ние, е, Черна гора, сме убедени, че ще можем да, да, да отворим оставащите глави от преговорите по време на мандата на българското председателство това, разбира се, в значителна степен ще зависи и от темповете на вземане на решения в самия Европейски съюз и ние се надяваме този процес да напредва е, за, за взаимната ни удовлетвореност. По седма и по десета глави по-нататък очакваме да приключим преговорите. И ако Европейският съюз прояви повече ентусиазъм тази година, срещу което ние се ангажираме с конкретни резултати за напредък. И можем да отворим оставащи глави, да, да затворим други и а, така набраното ускорение ще се запази. Аз лично смятам, че това е възможно. Особено важно за нас е, за всички нас, да дадем нов стимул на работата по главите, свързани с върховенството на, на закона, да, е, определим окончателните показатели по 23 и 24 глава. Надяваме се тази година да, да постигнем резултатите в потвърждение на тези свои намерения, но отново ще се нуждаем от институциите на държавите и, да, и, на, от самите, да, и на самите държави членки. Що се отнася до върховенството на закона, е, определено от нас се очаква много и позволете ми да споделя с вас някои конкретни данни, като в отговор на вашите въпроси ще мога да дам и повече информация. Ние сме удовлетворени, както казах, от постигнатите резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията, особено по високите етажи на властта. Въпросът е на дневен ред не само за правителството на, на Черна гора, а и за Европейската комисия и това е видно от нейните изявления. Е, знаем, че едни устойчиви доказани постижения са от съществено значение, но също така съм убеден, че няма какво да ни попречи да постигнем очакваните резултати благодарение на съществуващата институционална структура. С реформата на съдебната система, с приемането на съответно законодателство, ние приключихме усъвършенстването на съдопроизводството, Процесът е, датира още от 2013 година с е, е, измененията и допълненията на Конституцията. Имаме сега единен механизъм за подбор на съдии и прокурори, система за оценка на професионалните им качества, повишена дисциплинарна отговорност. Годините на реформа в доведоха, между другото, и до създаването на единен търговски съд, разпределяне на правораздавателната дейност между съдилищата за борба с организираната престъпност и корупцията и прочее. Съдопроизводството сега трае по-кратко, намалени, намален е броят на изоставащите дела – Що се отнася до борбата с корупцията, още от началото на работата си през 2016 година, е, Агенцията за борба с корупцията доведе до подаването на оставка на е, близо 200 е, държавни служители. През 2017 година всички имуществени декларации, които се подават по закона, от висшестоящи служители, бяха проверени е, закононарушения, бяха установени в 88 случая. Наясно сме, че работата на прокуратурата е обект на особено внимание. От е, януари 2017 година е, до сега 1600 дела бяха образувани от специализираната прокуратура за борба с корупцията. Е, през 2017 година бяха започнали производства срещу 306 е, физически и 27 юридически лица. От чега са осуджуючен пресудом решена... 18 лица бяха осъдени. Срещу 24 лица бе започнато производство от 13, бяха осъдени 9 тима, бяха е, оправдани. В два случая е, бяха оттеглени обвинителните актове. Но що се отнася до борбата с организираната престъпност, е, специализираната прокуратура е образувала производства срещу 68 лица през 2017 година, завършили с 52 обвинителни акта и 19 осъдителни присъди, възоснова на по-нататък договорено за признаване във вина. 21 лица бяха оправдани. Е, що се отнася до финансовото разследване, през 2017 година са образувани 19 производства за финансово разследване срещу 116 физически и 4 юридически лица. Що се отнася до конфискацията на придобитото по корупционен начин имущество, е, второинстанционния съд в Подгорица в повече от 10 случая разпореди иземване или запориране на имущество, е, между другото 250 000 квадратни метра жилищни и търговски помещения. Иззети са няколко е, жилищни имота, е, поземлени парцели. Важно е, според мен, е, да, да знаете всичко това. Е, и също така бих искал да споделя категорична позиция на нашето правителство по отношение на така наречената четвърта власт, средствата за масово осведомяване. Нашето правителство зачита независимостта и обективността на медиите и категорично се противопоставя на всякакви опити за намеса в редакционната политика е, срещу независимостта на е, журналистите. Аз не веднъж съм заявявал, че всяко просегателство срещу работещите в медиите или срещу имущество на медиите е посегателство срещу самата демокрация. Ако проявявате интерес, ще разговаряме по тази тема и по-подробно. И накрая, уважаеми колеги, позволете ми да заявя убедеността си, че резолюцията на Европейския парламент, която ще приемете тази година, ще даде, отдаде дължимото на напредъка постигнат от Черна гора и ще бъде допълнителен а, стимул за по-нататъчния напредък на една от най-успелите политически области на Европейския съюз, а именно политиката на разширяване. Благодаря ви, с удоволствие ще отговаря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин вице-премьер. Както изглежда, Черна гора се движи в правилна посока. Сега ще е, проведем диалог с нашите е, колеги, членове на Европейския парламент. Първи в моя списък е господин Чарлз Станък, който е постоянен докладчик на нашата комисия за Черна гора. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин вице-премьер. Мисля, запознахме се и да разговаряхме по време на последното ми посещение в Подгорица. Благодаря ви за, за изложението. Очевидно, вашите изявления са очакваните, действията на Черна гора са според очакванията реформа на държавните институции, борба с престъпността и корупцията. В качеството си на министър на правосъдието на Черна гора, вие отговаряте за всичко това. Е, очакваме по-нататък доклад на комисията за напредъка на Черна гора. Надяваме се той да излезе през април и аз ще изготвя съответно доклада си от страна на Европейския парламент, но до сегашните ми наблюдения, в това число на място в Подгорица, е, ме убеждават, че вие се движите по, в правилната посока, по график е, е, сред най-убедителните кандидати за присъединяване. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер наскоро бе на обиколка из Западните Балкани. След публикуването на обновената стратегия за разширяване, един документ породил известни стро, спорове предвид посочената примерна дата за присъединяването на Черна гора, но аз гледам положително на тези сигнали, след като разговарях и с вашите колеги от, от правителството на, на Черна гора Очакваме с интерес президентските избори през месец април. Трима-четирима кандидати, това число сега действащият министр-председател Джуканович. Ние ще изпратим своя наблюдателска делегация и вероятно господин Касталдо, колега член на нашата комисия, ще води делегацията. Свободата на медиите е, е въпрос, който представя интерес за нас. Е, е, шумни процеси са водени и се водят. Аз лично проявях, проявих интерес към задочното производство срещу двама очевидно руски граждани, които по обвинението са се опитали да организират държавен преврат в Черна гора. Разбирате, че това представя интерес за мен предвид последните събития в Великобритания, в Солсбъри, е, когато бе е, направено посегателство срещу живота на руски, е, бивши руски граждани. Запознат съм също така със случая на господин Кнежевич. Е, е, бивш е, член на парламента. Честно казано, няма да пролея сълза, ако той бъде осъден, след като имах възможност лично да разговарям с него. Внимателно изслушвам посланията на вашето правителство, това число е направеното от вас тук и уверявам ви, с готовност ще работя по следващия доклад на парламента за Черна гора. Благодаря. Благодаря ви, господин Танък. Господин Петеле, благодаря ви, господин председател. Уважаеми е, господин министр, много се радвам, че се виждаме отново в е, Брюксел. Наскоро посетих няколко пъти вашата държава и всеки път много се радвах от видени, наблюдавани от мен напредък. Това не е комплимент, а е мое наблюдение и за това не е изненада за мен, че вие получавате статут на държава напреднала в процеса си на присъединяване. Черна гора знае пред какви предизвикателства е изправена. Това въжи и за Европейския съюз. Новата стратегия за Западните Балкани внася нова динамика, трябва да се използва. И тук съм съгласен с вас, господин заместник министър-председател, че процесът трябва да е жив не трябва да попада нито в съдена на улица, нито да бъде блокиран. И в този смисъл съм убеден, че ние и двамата а, сме наясно, че среща на върха в София ще внесе тази допълнителна динамика. Искам да изразя своята благодарност и а, своето уважение за създаването на новата структура за а, нова терапия на рака, новият онкологичен институт за е, Юго-Источна Европа. Сега очакваме правилния сигнал от София за съответен проект. С това мога да приключа своето изказване. Пожелавам на Черна гора след изборите с нова динамика да продължи а, по пъти си към присъединяването към Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, господин Петърле. Следващият въпрос от господин Пицура. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин заместник министър-председател, господин посланник. Радвам се, че виждам отново в Европейския парламент. Благодаря ви за встъпителното изложение, на което честно казано не ме навежда на конкретни въпроси, а по-скоро на размисъл за сегашното положение и състояние на Черна гора в контекста на процеса на присъединяване. Аз смятам, че не може да има никакво съмнение, Що се отнася до това, че в сегашния си вид е, Европейският съюз е, не се отличава с особена синхронизация или съгласуваност в отговора си на различни, на различни кризи, било то вътрешни или външни. Европейският съюз трябва да, да докаже, че е в състояние наистина да преодолява сериозните кризисни, кризисни ситуации, които възникват на нашия континент, както го е правил до сега. Брюксел, според мен, трябва да, удовлет... да, да, да спази поетите от самия него ангажименти. Е, Черна гора, разбира се, би следвал да ни снабди с всички убедителни аргументи, що се отнася до по-нататъчното разширяване в посока към Западните Балкани. Е, Западните е, Балкани е, не могат е, да бъдат поредното огнище на напрежение на Европа. Европейският съюз не е заинтересован от това. Освен това, аз мятам, че Черна гора не се натъква на същите препятствия в отношенията си с Брюксел, на каквито се натъкват останалите държави от Западните Балкани. Говоря от личен опит. Аз ръководих делегация на Европейския парламент за отношения с Босна и Херцеговина и с Косово и опирайки се на индивидуалната оценка или принципа на регатата, нещата са повече от ясни. Два въпроса все пак, ако ми позволите. Е, вие казахте нещо по този въпрос, но аз бих искал да бъдете малко по-прецизен, а ви задавам въпроса и с оглед на опита на Харватия. Крайно поляризираните, крайните отношения в политическия живот на Черна гора. Това е факт. Но е, не се ли опасявате, че това ще има възпиращо действие върху по-нататъчния напредък, върху законодателната дейност е, на е, Черногорския парламент, а такава предстои с оглед изпълнението на изискванията на Европейския съюз. И също така, доколкото ще участвам и в следващата наблюдателска мисия за президентските е, избори. Как оценявате вие възможностите Монтенегро или Черна гора да преодолее вътрешните си политически проблеми, за да не попречат те на по-нататъчния напредък? Благодаря. Господин Мезелич има думата. Благодаря, господин председател. Е, е, ваши превъзходителства, аз също ви приветствам на днешната среща Ние, нашата политическа група, винаги сме настоявали за разширяването. Знаете за поетия в солон ангажимент, ние винаги сме настоявали Европейският съюз да го спази. Приветстваме това, че Европейската комисия се връща на този път. Има причини да бъдем оптимисти, но си даваме сметка, разбира се, и за това, че до някъде нанесената вреда е непоправима. И разбира се, процесът е двупосочен. И кандидатките и съюзът следва да свършат работата си. И в тази връзка бих искал е, да повдигна два въпроса, които са особено на вниманието на нашата политическа група. Те и двата са от значение за е, доброто държавно управление и въобще за съблюдаване на ценностите на Европейския съюз. Признавайки целият постигнат от вас напредък, ние все пак бихме искали да се направи повече за осигуряването на достъп до информация за обществеността. По въпроси, например, като обществени поръчки, големи инфраструктурни проекти и разбира се, ние като еколози винаги проявяваме интерес към строителството в защитени природни е, територии, е, е, водноинженерни проекти, туристически проекти и така нататък. И в тази връзка повдигаме въпроса и за достъпа до информация. Приветствам готовността ви да разговаряме по въпроса и за свободата на средствата. Ние знаем, че правителството на Черна гора е привързано към свободата на, на словото и печата. Нямаме съмнение в това. И въпреки това сме обезпокоени от а, е, нападенията, упражняването на натиск, оклеветяването, физически посегателства срещу журналисти. Вие, вероятно, господин министр, бихте могли да упражните влияние. И най-сете да приключи производството срещу Душко Иванович. 14 години. Малко е прекалено, не, не смятате ли? Е, дори относително в мащабите на региона. Е, обезпокоени сме също така и от броя на исковете за клевета срещу журналисти. Е, случай Мартинович, например, да, споделен, да, да, да, да споменем. Е, и от това, че както изглежда, не е спазено процесуалното право. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, е, е, господин вице-премьер, господин посланник, е, благодаря ви за това, че се озовахте на поканата ни да водим този важен разговор, който е съобразна равносметка на постигнатия от Черна гора напредък. Чал Станък много правилно оцени постигнатото от вас. Вие наистина сте на водещи позиции в процеса на разширяването и лично аз съм много удовлетворен, че българското председателство на съвета съсредоточи отново вниманието към Западните Балкани, чието бъдеще определено е в рамките на Съюза. Осведомихте ни за постигнати от вас напредък в правосъдието, борбата с престъпността и корупцията – Аз миналата година посетих вашата страна за един семинар, организиран от школата за държавни служители. Е, е, с мен бяха и други колеги от Европейския парламент, а и е, представители на други западно-балкански страни. И аз бих повторил насърчителните думи, които произнесоха колегите Надявам се съвсем скоро да отворите последните глави, да приключите работата по отворените вече и да се окажете пример за другите страни от региона. Колегите вече повдигнаха немалко въпроси, но аз бих искал да се спра на един проблем, който занимава и нас като вътрешен проблем в Европейския съюз, а е именно завръщането на така наречените чуждестранни бойци от Близкия изток, особено от Сирия. Е, проблемът е актуален все така и за западно-балканските държави. Не знам точно какви са данните за Черна гора, но очевидно е, е на лице заплаха не само от терористични атентати, а и от е, радикализация е, на граждани на, на, на Черна гора. От това положението да стане още по-взривоопасно. И в тази връзка вие предприели сте някакви конкретни действия, изработили някаква политика. наказателен характер или пък по линия на рехабилитация и реинтеграция на завръщащите се от конфликтните зони. И как, как се очертава този проблем на ваша територия? И най сетне позволете ми да ви е, насърча, да упорствате по пътя, е, по който вървите вече отдавна. Надявам се, позиция, е, опозицията, политическата опозиция да се откаже от бойкота на парламента, да се завърне в парламентарната зала и да покаже привързаността си към реформата. Така че съвсем скоро да се присъедините към европейското семейство. Благодаря. Госпожа Петир има думата. Много благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник премьер и министър на правосъдието, края на май чухме, че са нарушени правата на харватите. Имаше и случай свързан с а, списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Ставаше въпрос за хрватско културно наследство, което следваше да бъде защитено. Мисля, че трябва да отчетем това обстоятелство, че става въпрос за културно наследство от католическата общност това не е споменато в вашата молба за приемане в списъка на ЮНЕСКО за културно наследство. Това е против правата на хърватите. Вие искате да се присъедините към Европейския съюз, но трябва да съблюдавате и правата на младсинствата. Не смятате ли, че трябва да се спазят и правата на хрватското младсинство? Благодаря ви. Господин Бустинаро, сега иска да се изкаже. Много благодаря, господин председател. Господин министр, през последната година имаше неуспешен опит за държавен преврат от страна на сили от различни правителства и недържавни организации. Бе да разкривате класифицирана информация, искам да попитам а, за повече подробности какъв а, е а, поводът а, и каква е целта на подобни действия и как в момента Черна гора се отнася към а, а, е, лица, които действат на територията на Монтенегро извън Европейския съюз. Това са лесни въпроси, казва председателят. Давам думата на господин е, министър на правосъдието. Искам да благодаря на всички колеги, които отчетоха напредъка на Черна гора по пътя към присъединяването му към Европейския съюз. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси в рамките на този отворен диалог. Господин Танук, съжалявам да чуя, че това е последният ви доклад за Черна гора. Вие вършите работата си с а, високо ниво на професионализъм, а, бяхте много обективен. Това е мнението на гражданите на Черна гора. Използвам случая да ви благодаря за досегашната работа. Вие сте дългогодишен евродепутат и обръщахте внимание на ангажимента поет от Черна гора във връзка с процеса за присъединяване и някои спорни аспекти. Въпреки това, сега не искам да се спирам на тези спорни моменти, защото нашият ангажимент към процеса на присъединяването ни към Европейския съюз е всеобхватен. Той въжи за всички институции и за цялото общество. Интеграцията не засяга само държавният апарат, а цялото общество на нашата държава. Стремим се да полагаме качествени усилия за реформи, и ценим подкрепата на европейските ни партньори. Тази година идващия период ще бъде изпълнен, изпълнен с предизвикателства за нас. Искаме да покажем демократична зрялост и се надяваме това да бъде оценено от европейските ни партньори. През април ще има президентски избори в Черна гора, след което предстоят парламентарни избори в 12 района. Надяваме се с тези избори да бъде укрепена демокрацията и да получим отговори на много политически въпроси, които се поставят в Черна гора в момента. Разбира се, Черногора ще остане в центъра на интереса на различни сили, които не одобряват нито присъединяването на, на Черна гора към НАТО, нито към Европейския съюз. Въпреки това, ролята на Черна гора в трансатлантическия пакт не цели да навреди на когото и да било, а да укрепи обществото ни като цяло. Що се отнася до предизвикателствата, с които трябва да се справим преди присъединяването си към Европейския съюз, то трябва да намерим отговори с... да, да покажем демократична зрялост, включително и на нашите институции. Те също трябва да намерят въпроси, особено с оглед на процесите, които се водят срещу а, а, обвинения в тероризъм. Господин Петърле, благодаря за вашето одобрение. Знаем, че то идва от близка до нас държава като Словения. Както вече чухте, тази година смятаме да отворим оставащите преговорни глави и да затворим онези, по които сме достигнали достатъчен напредък. Глави 23 и 24 съдържат важни теми, като например борбата с корупцията. Това е основна предпоставка за приемането на Черна гора в Европейския съюз. Борбата с корупцията се провежда по отговорен и зрял начин. Надявам се, че ще се съгласите с мен, когато кажа, че ако създадем институции, трябва да им оставим известно време, за да заработят и да покажат конкретни резултати. Благодаря ви, че уважавате нашите а, резултати и вниманието, което обръщаме на устойчивите технологии ще имаме възможност да говорим по тази тема на срещата на върха в София. Благодаря на господин Пицела. Той много ясно формулира есенцията на взаимоотношенията между Европейския съюз и а, Черна гора. Членството на Черна гора би допринесло за стабилността на Европейския съюз. Не искаме да се окажем в ситуация да оставим място за нестабилност на територията на Черна гора. Искам да добавя също така, че сме горди и смятаме това за политически капитал, с който разполагаме, че след марачните години през 90-те, войната на Балканите, вече в Черна гора няма етнически конфликти. Успяхме да запазим мира в нашата държава до сега. И за това в момента Черна гора поддържа добросъседски отношения с всички съседни държави а, и решава по този начин всички проблеми с съседните държави. Западните Балкани се стремят към европейско членство. Чухме от господин Хан и от господин Юнкер, че има все още нерешени въпроси свързани с а, а, държавите кандидат членки, че те трябва да бъдат решени. Споменахте поляризираните взаимоотношения между партиите в а, Черна гора. Има ограничения и недостатъци в културата на диалог Миналата година, знаете, имаше бойкот от страна на опозиционните партии в парламента. Водеше се и дебат с риторика, която наблюдаваме в днешно време специално от една партия, която беше против членството на Черна гора в НАТО, аз мятам, че гражданите ще дадат отговор на всички тези дилеми. И то в най-кратки срокове. Предстоят ни президентски избори, както казах. След това ще има избори в 12 местни парламента. Ще видим какво ще бъде решението на народа. Знаете, че гласът на народа е глас Божий. Ще се съобразим с народната воля. Но вярвам, че всички актьори на политическата сцена и всички партии ще се обединят около общата цел – а именно социалният и економически напредък на Черна гора. Господин Мезерич спомена много важен аспект. Мисля, че това е една от основните характеристики на демокрацията, а именно свободния достъп до информация. Много е интересно да се види по какъв начин се развива това право и се разпространява в Европа. Аз съм убеден, че свободата на медиите, свободата на словото са основно, основна част от свободата на а, получаване на информация. Само информираните граждани а, могат да изразяват свободно мнението си и обратно. И не разбирам защо а, Съда за човешките права в а, Страсбург а, се колебаше да приеме а, това решение за свободен достъп до информацията. И едва преди няколко години Съдът за правата на човека призна правото на информация за основно човешко право. Важно е гражданите да имат достъп до информация по отношение на големи строителни инфраструктурни проекти а, и във връзка с а, екологични въпроси. Разбира се, ние в Черна гора сме наясно с това и настояваме за правото на изразяване по начина по който вие го изложихте. Аспектите, свързани с свободата на изказване в демократичните общества, са свързани с свободата на медиите. Всяка, всяка нападка срещу свободата на медиите или посегателство срещу журналисти, срещу имущество, трябва да се смята за посегателство срещу демокрацията. Е, искам да ви информирам, че правителството на Черна гора създаде комисия, състояща се от представители на медиите, журналисти, с цел да разследва поведението на държавни институции в тази връзка. Държавата прие всички препоръки, които бяха резултат от работата на тази комисия. Така че правителството прие всички препоръки на комисията и публично насърчи комисията да продължи своята работа като им предостави необходимите средства, за да продължат своята работа. Очакваме полицията, Държавната прокуратура и други държавни институции, свързани с тази тема, да ни информират, да ни дадат обратна връзка за поведението, за подхода, предприят от правителството. Когато говорим за а, тези разследвания, включваме и трудният а, казус с, с а, убийството на Душко Йованович. Тук а, комисията имаше трудната задача да разследва събитията, около това убийство и да разясни обстоятелствата около това. А, казахте, че българското председателство поставя приоритет върху процеса на присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз. Искаме да благодарим на българското председателство за приемането на този приоритет. Вие споменахте и чудестранните бойци, завръщащи се от Близкия изток. Попитахте как се справяме с този проблем. Обедени сме, че трябва да има дисциплиниран подход към този проблем. Не е достатъчно да налагаме само наказания или да предприемаме съдебни действия или да променим наказателния кодекс. Отчитаме в законодателството си е, участието в бойни действия в чужбина като е, престъпление, но се опитваме да работим с е, религиозните общества, за да предотвратяваме набирането на такива чуждестранни бойци или да ограничаваме а, техните действия, когато те се завърнат. А, този проблем не е само проблем на нашата държава, така че трябва да имаме интерактивен подход, за да постигнем резултати. За сега Черна гора не се смята за проблемна държава, в която ам, проблемът с чуждестранните бойци а, ескалира. Имахме два такива случая с а, чуждестранни бойци, но трябва да продължим с провеждането на превентивни мерки. Знаем, че а, репресивните мерки представляват само реакция. А, искаме да работим и в а, превентивна посока. Госпожа Петир Вие споменахте хрватското мълцинство в Черна кора и правата, които са нарушени връзка с Бока. Не съм съгласен с вас. Хрватското мълцинство е признато и уважавано в Черна гора. Хрватското мълцинство е представено и в нашия парламент. Това не би било така, ако хрватското мълцинство се чувстваше под натиск или застрашено в Черна гора. За нас е важно всички малцинства и техните членове да се чувстват добре в Черна гора. Черна гора не е национална държава, тя е държава на своите граждани, не е държава на нации. А, ако говорим за кандидатурата на Бог Невих, което трябва да се признае и от ЮНЕСКо, то смятам, че тази инициатива по-скоро би трябвало да обедини гражданите на Черна гора, особено нези, които имат връзка с Бока, като хрватското мълтинство, например. културното наследство на Черна гора, според нашата конституция, е богатство, принадлежащо на всички общности, а не само на една, противопоставяща се на останалите. Още веднъж искам да подчертая, че Черна гора е държава на своите граждани. Ако разгледате Конституцията, на държавата и на въпроса с регионите, ще прочетете, че повечето конституции говорят за нациите от отделните региони. В Конституцията на Черна гора се говори за държава на гражданите. Съгласен съм, че инициативата, за която работите, трябва да, за която говорите, трябва да се подеме от Черна гора. Ще разговаряме с хърватското мълцинство. Ще говорим и с Министерството на културата на Харватия, както и с Министерството на външните работи. И накрая господин Бустинаро зададе въпрос, свързан с а, а, контекста или причините зад а, опита а, да се заведе следствие срещу терористична организация. Аз винаги съм много предпазлив в подобни ситуации. А, ние от правителството смятаме, че това беше опит за намеса на външни сили. Причината беше да се предотврати членството на Черна гора в НАТО защото тази външна сила смяташе, че членството в НАТО а, на Черна гора ще бъде в ущърп на нейните интереси. А, но не може решение за бъдещето на Монтенегро да, да бъде взето извън нашата държава. Много благодаря, господин министър, за вашето посещение при нас ще се радваме на по-нататъчно сътрудничество с вас. Така ще прекъснем заседанието за две минути. Ще изчакаме пристигането на комисаря Хам. Следващата точка от дневния ни